Dear colleagues, may we start? Скъпи колеги, да започнем нашата работа. Първа точка, приемане на дневния ред. Бих искал да ви информирам, че точка 15 ще се обсъжда преди точка 14, а 20 след 17 и 18. Имате ли възражения за тези промени? В такъв случай смятаме, че дневния ред е прият. Нямам съобщение на председателя. И затова минаваме към точка номер 3. Приемане на протоколите. Ако нямате... Ако не се получат възражения до края на заседанието, Протоколите от 20 и 21 ноември 2017 година ще се считат за приети. А сега преминаваме към точка 4. Първото нашо гласуване. Вероятно картите ви са за гласуване са вече в машината за гласуване. Започваме с доклада Сайер. Седмо изменение е оттеглено. Едно и осмо за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето за против. Въздържали си. Може би да провериме десето изменение. още един. Господин Андерсън. Има два доклада, Сайер. По, по, по кой гласуваме в момента? Представи, извинете, 0399 2016. Благодаря, казва господин Андерсън. Is that okay that we are missing one one person voting? Maybe so. I ended the. It's funny in English. And it has been rejected. Отхвърля се. 11-то изменение за против, въздържали се, приема се. 2012 за против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против. Abstentions rejected. Въздържали се, отвърля се. 15 за. Against. Против. Въздържали се, приема се. 3 и 16 за, против. Въздържали се, приема се. 17 за, против. Въздържали се, отваля се. 18 против въздържали се, приема се. Може би да проверим по електронен път. Става дума за 18-то изменение. I end the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто. За. Против. Трябва да проверим. гласуването. Приема се. Пето за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Целият от доклад по електронен път. Край на гласуването. Приема се. И решение за пристъпване към преговори с съвета. Моля, гласувайте. I am the vote, yeah. Край на гласуването. Приема се. I just must, must say that there are one or two more cards in... Е, още една-две карти има. Значи продължавате да гласувате. Сега ще, ще гласуваме. Господин Сар, поздравявам ви за първия доклад, а сега ще гласуваме по втория доклад, Сайер, дългият доклад Първо изменение за... Против. Въздържали се. Приема се. To, yes, to amendment 9. И скачаме направо на изменение 94-то. 14. На страница 14. Всичко това не е много еко, 94-то изменение. За, против. Въздържали се, приема се. 95-то за, против въздържали се, приема се. Скачаме директно на изменение 177 на страница 25. За някой е страница 23. 177 за, против, въздържали се. 107 against, abstentions, adopted. Приема се. 179 за, против, въздържали се. Приема се. 180 за против. Въздържали се. Приема се. 181 за против. Въздържали се. Приема се. 182 и 595 за против. Въздържали се. Приема се.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 електронен път. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Uh, 389 in favor. 389 за против въздържали се. Отхвърля се 389, отхвърля се 391 отхвърля се. 392 и 393 за, против, въздържали се. Приема се. Yes. The, the, the draft report as a whole electronically. Край на гласуването. Приема се. и гласуване за пристъпване към преговори с съвета. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Господин Сайер, поздравя. Now, this was a warm-up. Uh, now we are, uh, we come to the Hautala report on certain aspects concerning. Сега, някои аспекти, свързани с договорите за продажба на стоки. Доклад Хаутала. 41-во изменение ще бъде нашето първо изменение за против въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста 213 за против въздържали се отхвърля се Първи компромис за против. Нека да проверим. Край на гласуването. Отвърля се. 115 за против. Въздържали се, отхвърля се. 116 за против. Въздържали се. Бих казал, че е отхвърлено, но нека да проверим. Разликата е малка, а всъщност е прието. 119 за 119 за против въздържали се приема се Сто двадесет и две за против. Нека да проверим. Разликата е малка. Приема се. Двеста четиридесет и пет за против въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за господин Фос. Тук се пише в нашия списък, ако компромис едно е прият. А, извинете, извинете, сбърках. Значи, още веднъж 126 за против. Нека да проверим още веднъж. Отхвърля се. Втори компромиса. Против. Отхвърля се. Отхвърля се. Двадесет и второ за против. Въздържали се. Приема се. 195 за против въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за против, въздържали се, приема се. 136-то 136 Тук при мене пише, че ако се приеме трети компромис, минаваме към 136-то изменение. Кой е за? Против. Нека да проверим. 136. Отхвърля се. Двеста първо за против. Въздържали се, отхвърля се. Нека да провериме 251. Отхвърля се. Със същото мнозинство 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, Приема се 144 за против въздържали се. Отхвърля се пети компромис за против. Въздържали се. Приема се 153-то за против Нека да проверим 153-то. Сто пятьдесят четвърто. Нека да проверим. Сто 154. Отхвърля се. Сто двадесет и едно. Отхвърля се. Нека да проверим. Но за мен е ясно, но 150. Да, извинявайте. 156 казва председателя за против. Според мен е се прието, но нека да провериме. Приема се. 155 за против въздържали се отхвърля се 158 нека да провериме Сто и девет за против въздържали се. Отхвърля се 160 за против. Нека да провериме. 161 за отхвърля се. Шести компромис за против. Двадесет и осмо. 170 то за против сто седемдесет за Отхвърля се. 29 за, против. 172, за, против. Отпада ли? Моя грешка, казва председателя. 176. 176 за против. Моля да проверем. Отхвърля се. 177 отпада ли? 178 за против въздържали се 179 за против въздържали се приема се седми компромис за против въздържали се приема се осми компромис за против въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Осми компромис, да провериме. Отхвърля се 23 286 за отхвърля се сто деветдесет и осмо за против отхвърля се 199-то. Двеста и първо за против. Въздържали се. Отхвърля се. 200 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десети компромис. За. Против въздържали се, приема се. 207 за, против. Нека проверим 207 изменение, ако обичате. Отхвърля се. 202 изменение. Против. Виждам, че някой е, се обърква. Е, нека да гласувам още веднъж за 202 изменение. Против. Въздържали се, отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 44-то за, против, въздържали се, приема се. 45-то изменение за, против. Нека проверим по 45-то изменение. Adopted. Приема се. 215-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 47-мо изменение. Не отпада ли? Да. 215-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 49-то изменение за, против. Нека проверим. checking on 49-то изменение гласуваме. Проверяваме гласуването. Приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за. Не, отпада, отпада. Петдесет и второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 53-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 219 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54-то изменение отпада. 55-то изменение гласуваме. За. Против въздържали се, приема се. 220-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 отпада. Второ изменение за против. Да, извинете, той е на две части. Добре. Така, първа част без as much as possible за. Против въздържали се. Може ли да проверим, ако обичате? Yes. It has been adopted. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, Извинете, 59-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 60-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Шестдесет и четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Току-що гласувахме 64-то изменение. То е прието. Сега пристъпваме към 65-то. 251 не е прието, поради което 67 отпада. 251 изменение не е прието. Article 3, параграф 1. Член 3, параграф 1, изменение 251 не е прието, поради което 67 изменение отпада. Така, сега сме на 65 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 227 е, за. Против въздържали се, отхвърля се. 72 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Две, две, осем за, против, въздържали се, отхвърля се. 73-то изменение. А, извинете. 73-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 230 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Седемдесет четвърто изменение за, против. Може ли да проверим гласуването по 74 и изменение? измерение? Приема се. Двеста първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърли се. 77 изменение за, против. Може ли да проверим гласуването по 77 изменение? Отхвърля се. 75 изменение за, против въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против. Може ли да проверим 233 изменение? Rejected. Uh... Отхвърля се. 80-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2-3-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84-то изменение. Да, проверяваме 235-то изменение. Отхвърля се. 84-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 86-то за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 236 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 изменение за, против, може ли да проверим? Бих казал, че се отхвърлен, съм сигурен. Нека проверим 87-мо изменение. Да, отхвърля се. 88 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 237 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Yes, compromise was adopted. So that's false. 91? Yes. 91 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 изменение за, против. Трябва да проверя. Отхвърля се. 93-то изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двест... 39 за. А, нещо объркахте ли се? Нека тогава проверим 239-то изменение. Май има повече. 8 ръце повече ми излизат. Отхвърля се. Шесто изменение отпада. 97 in favor. 97 against. Abstentions May I check it? I would say it, it was re rejected, but. Rejected, yes. Yeah. Reject. Отхвърля се. Стои едно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто пет за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста и за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против. Да проверим 112. Приема се. Изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. 242. За, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се. Да проверим 113, гласувайте електронно. На 113 сме. Приема се. Сега да гласуваме с картите за цялото, електронно, за цялото е, становище. Отхвърля се. So, Now I cannot say congratulations to Mr. Sayer. Тоест, не мога да поздравя господин Сайер. Всъщност за госпожа Отала. Извинявайте, госпожо Отала, съжалявам за това. Now we are voting on uh, my opinion. Сега да гласуваме за моето становище. Госпожо Гепхарт, е, извинявайте. Исках ясно да кажа, защо моята група ще гласува, е, гласува против това становище. А именно, защото текста, по който гласувахме току-що, прекалено много права на потребителите в Португалия, Великобритания, сега за Британия няма значение, но в Западна Европа са потъпкани много права на потребителите чрез този текст. Не можем да приемем да бъдат премахвани права на европейските граници чрез европейско законодателство, което е безсрамно. Ето защо аз, ние общо отхвърляме това становище като цяло. Въпросът ми към вас, господин председател, е следното. Ние сме в процедура на член 54. Е, какво се случва от тук нататък, е, тъй като сега вече нямаме е, становище от името на цялата комисия, макар че сме в процедура по член 54. Какво става от тук нататък? Бихте ли ме информирали? Госпожа Хаутала, аз е, съм съгласна с е, е, много от аргументите, изразени от социалисти демократи след този решителен отхвърлящ вод, но смятам, че като комисия ние се намираме в ситуация, когато все по-често сме разделени нямаме, трудно се е, формират твърди мнозинства, е, колебаят се мнозинствата според това, кой присъства в залата, което е много жалко, защото е, оглеждайки се не виждам пълно представителство. Добре, това е провал за, за докладчика. Не си отеглям името, но съм любопитна е, наистина какво предвижда процедурата по член 54 за възможността правната комисия да гласува по-нататък след е, допълнителни е, разисквания. The rules of procedures do not say anything. Правилника не казва нищо по въпроса. Тоест, е, е, ние сме в ситуация, е, че не излизаме със становище, което по принцип означава, че не сме поискали задействането на член 54. И сега да се върнем към гласуването. Мой доклад за освобождаване от отговорност е, по отношение на съда, е, е, на, сметата, на съда по едно за против отхвърлено, две за против да проверим изменение две, моля. Приема се. Номер 3 за, против, въздържали се. Да проверим 3. Yes. Adopted. Приема се. Изменение 4 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се. Да проверим 19. Yes. Adopted 20 uh, in favor. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, подхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, да проверим 27. Приема се 28 за, против, въздържали се. Приема се 29 за, против, въздържали се. Приема се по цялото становище сега електронно. Приема се. Самопоздравявам се. Окончателно гласуване по правното доклада за правното основание на господин Фос. Е, Съдигна на ръка да гласуваме. Кой е за? Всъщност е, грешка електронно ще гласуваме. Приема се. Поздравление на господин Фос.